часа до 1 часа и от 3 до 5. Излъчваме и по интернет нашите дебати. Благодаря ви много за вашата точност. Благодаря, защото сега имам възможност да отида и да гледам